Госпожа Блинкевичуте е готова за гласуването. Съвместно заседание на комисиите ЛИБЕФАМ относно присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени, домашно насилие. Готови ли сме? Добре дошла на съпредседателката и колегите от комисията ФАМ за това съвместно заседание. Преминаваме към гласуването. Всички ли сте готови? Компромис едно. За членове, заради членовете на комисията ФАМ всичко е електронно. Няма да гласуваме с дигане на ръка. Има ли някой от комисията ФАМ, който да няма карта? Знам, че всички от комисията Либе имат а, а, карта за гласуване. Всички ли имате? Кажете го сега, за да преминем към гласуването. Хайде да гласуваме. Всички имат карта. Компромис едно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 190-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 203 допълнително. Гласувайте. Само да гласуваме допълнението. Не разбирам какво става тук, казва председателят. Не знам какво става вече. Край на гласуването. Um, that is uh, carried. Okay, Com amendment 204, the vote is open. 204, моля гласувайте. Край на гласуването. Компромис 3, моля гласувайте. Край на гласуването. Изменение 213. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се четвърти компромис. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 7. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9А. А, приема се. Компромис 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 252 изменение. Гласувайте. Closed. Reject. Край на гласуването. Може да ги гласуваме на блок? 253 до 250. А не можело. 253. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 254. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 251 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14. Компромис. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 283. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 284. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение компромис, но изменение 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 291. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменен... Компромис 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 298. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 302. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 303 и 307. Тъждествени. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 305 и 306. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 309 и 312. Тъждествени. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 313. 310. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 311. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 313. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 314. Разделено. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 5. What is open? Мнение 315. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 248. Разделно. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И изменение 316. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 317. Устно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме. Блок 1 от е, точките на преамбюла. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуване по блок 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Така че можем да преминем към компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 72. Разделно гласуване по искане на НП. Първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 75. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 76. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 85. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 98. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. За т.е. начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 103. Не, извинете ме, беше отхвърлено. Изменение 103. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 104. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5 относно съображенията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 117. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 121. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 124 и 183 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 133. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 134. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 136. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 137. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 138. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140 разделно, първа част, начало на гласуването. На край на гласуването. Приема се втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 148. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 156. Начало на гласуването. Край на гласуването. 156-то изменение. 157 начало на гласуването. 156-то бе прието. Край на гласуването. Приема се. Изменение 158. Начало на гласуването. That's yours, 158. is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Съображение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 168. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 170. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 171. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 172. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 173. Начало на гласуването. Край на гласуването. Господин Енгелс и господин Ленард, може ли да спрете да се смеете? Говорим за сериозни неща. Извинявайте. 174. 174 колеги. Начало на гласуването. 174. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Моля да се съсредоточите. 175. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11 за съображение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 181. Начало на гласуването. Край на гласуването. Може ли преди крайното гласуване да призная нещо и завинявам се и на съпредседателката, е, не споменах докладчиците, когато е, започнахме гласуването. Е, благодаря на Кристин Ревода Ломбонфуа и на Ана Мария Кораца Билт. Не, защото очевидно, е, когато гласуваме окончателно, всички си тръгват. Затова исках е, да кажа имената им преди да сте си тръгнали. И сега окончателно гласуване по именно върху изменения текст. Начало на гласуването. Е, сега вече можете да си тръгнете. Край на гласуването. Приема се с 58 гласа за, 12 против и 4 въздържали се. Поздравления за съдокладчиците. Благодаря на съпредседателката от Комисията по въпросите свързани с жените. Благодаря ви, колеги. Госпожо Заборска, искате нещо да кажете ли, моля, набързо? Благодаря ви много. Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съгласно е, член 52а, е, параграф 4, искам е, да обявя позиция в малцинство по това гласуване. Ще внеса в секретарята писмена декларация с позицията си. Благодаря ви. Господин Юрек, и вие ли така? И аз също ще ви дам отделна позиция, особено мнение, писмен. Благодаря ви. Колеги, благодаря ви. Ако не ви видя, приятно лято.